Okay. Pan przewodniczący! Председател. Otwieram posiedzenie. Нека да открием Нека да открием да от, откривам заседанието. Първо да направя едно съобщение на 16 юли 2009 година изпратих на Еврокомити информация относно имунитета на един от нашите членове на през председателя на Еврокомисията ме информира, че съгласно правилата за имунитет в Полша, документа, който е представен, е не не може да бъде разгледан. Още сега минаваме към първата точка от днешния девен ред. Обсъждане на 36 доклада за освобождаване от отговорност от 2009 година, този на господин Либерацки, доклада на господин Сендер за Европейския фонд за развитие, е, доклада на господин Барт Стаес, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент, е, господин Чернешки, об... Чернешки, общ бюджет е, за ЕСЕ, съвет, е, съд на Европейски съюз, сметна палата, Европейски економически и социален комитет, комитет на регионите, Европейски омбудсман, Европейски надзорен орган по защита на данните. След това докладите на 26-те доклада на госпожа Вереник Матю. Имате общо целите заглавия е, в е, дневния ред. Става дума за 26 доклада, подготвени от колегата Вероник Матю. Яко първи глас а сега започваме нашата обсъждане и давам думата на нашите е, достигнати докладчици. Господин Гайер, имате думата. Е, процедурен въпрос. Господин е, председател, е, Сметната палата не присъства. Ние трябва да знаем каква е позицията на Сметната палата. Има ли някаква е, причина за отсъствието? Виждам, че и съвет